Okay, I think we've got enough members here, so we can start. Um, first of all, may... Нека започнем, уважаеми колеги. Най-напред да приемем дневния ред. Няма възражения. Е, жалко е, че трябва да направя съобщенията за триалога. Но ще го направя тъй като се излъчваме по интернет. От 2013 за 2017 година статистическата програма и при, приключват преговорите под а, правило 73, по член 73. Искам да ви информирам по този повод, а, че ще има писмена процедура и имаме компромис с съвета. Ако няма възражение от групите, Компромисът ще бъде представен през януарската сесия в пленарна сала. И благодаря на Секлуна за тази процедура. За директивата за капиталните изисквания, за капиталовите изисквания имаме много е, активен триалог. Говорихме за ликвидността, за управлението на кризите, за облигациите, за европооблигациите. Има доста отворени въпроси и е, очакваме още предложения от името на техническата работна група. На 12 ноември ще се проведе следващия триалог. Надяваме се тогава да постигнем споразумение. По време на Зелената седмица има делегация в Италия, ръководена от заместник-председателя Стоян. Имахме много добра дискусия с представители на парламента, на частния и публичния сектор, на регулативните органи. Те говориха за различни економически въпроси засягащи Италия. Имаме протокол, който може да бъде консултиран. Заместник-председателят подчерта поканата от името на тази комисия за диалог с италианския министр на финансите. Надяваме се до, до края на годината да, имаме, да се осъществи тази среща. Радвам се сега да представя господин Ханс Хокерворс, председател на съвета по международни счетоводни стандарти. А това не е вашето първо посещение тук и, както знаете, ние от доста време се интересуваме от счетоводните стандарти. Те са много важни в контекста на финансовата криза и стабилността на банките. Така че добре е дошъл в нашата комисия. Вие ще направите кратка презентация от 5 до 15 минути, след което ще продължим с въпроси. Извинявам се за това, че малко от нашите членове присъстват, но явно хората са много погълнати от своята е, собствена работа и нямат много възможност е, за други занимания. Благодаря, господин председател. Както винаги, за мен е чест да съм тук в този толкова важен парламент. Е, казвате, има малко депутати в залата, а, но аз виждам, че има хора, които а, са сериозни фенове на счетоводството и са тук в тази зала днес е добеда. Доста сложна е тази тема, в крайна сметка, така че а, много се радвам, че са тук. Е, финансовата криза демонстрира необходимостта от по-голяма прозрачност на финансовите пазари и точно за това трябва да се погрижим. Стандартите ни правят финансовото счетоводство е, сравнимо и прозрачно по целия свят. Пенсионните фондове и други институционни инвеститори трябва да инвестират сигурно по света. Нашите стандарти могат да им предоставят защитата, която им трябва. Многонационалните корпорации трябва да поддържат единен комплект четоводни документи, които да покриват всичките им а, дейности и има необходимост от а, равнопоставеност на терена на финансовия финансовата отчетност. Това се иска и от регулаторите и от създаващите политиката. Затова в рамките на Г20 многократно се изразява подкрепа за съвета за международните счетоводни стандарти. Действително, през последните 10 години е направен голям, отбелязан голям напредък. Повече от 100 страни използват международните стандарти за финансова отчетност. Две трети от тях са членки на 2, G20 и пет, половината от 500-те е, фирми на Fortune Global използват тези стандарти. през 2002 година Европейският парламент за много важно решение и от 2005 година нещата тръгнаха напред. Европейския съюз поведе, останалите последваха в Латинска Америка, Южна Америка, участва Мексико и Канада, Северна Америка – има само една страна между последните две, която все още се чуди какво да прави. Карибските страни, Австралия, Азия, големите економики в Азия, по-голямата част от Африка и големи неевропейски страни като Русия и Турция. Разбира се, и цяла Европа. Така че Стандартите са много важни, все пак има важни економики, които все още не са се присъединили към тях. Ще е, говоря за това след малко. Какво да кажем за борда за международните счетоводни стандарти? Готови ли сме да задаваме стандартите за целия свят? През последните няколко години бе направено много, за да се подобри управлението. През 2009 година получихме обществен надзор, че създаването на мониторингов съвет, в който участват а, публични власти, като Европейската комисия, Американската комисия ценни книжа и а, борси и Международната организация за комисиите, за ценни книжа. За нас този надзор е много важен. Нашата отчетност пред обществените власти е съвсем естествено допълнение на нашата независимост като организация, задаваща стандарти. И за нас е, тази ситуация е съвсем комфортна. Европейските интереси са напълно представени на трите нива на нашата организация. В момента Европа има една трета от местата в съвета и една трета от надзорниците. И съвета, председателя на борда, т.е. аз и председателя на надзорниците Мишел Прада са сме европейци. Европейския съюз е представен в мониторинговия съвет от комисаря Бърние и този съвет се среща с нас и надзорниците поне веднъж годишно и го информираме непрекъснато за работата, която тече. Въпреки, че сме подобрили управлението си, обаче е, продължаваме да полагаме усилия, за да станем по- Приобщаващи и да откриваме по-добре на потребностите на нас, своите членове. Може би знаете, чрез последните, през последните 10 години сме работили активно с американските си колеги от Американския съвет за финансови и счетоводни стандарти в рамките на g 20 получихме голямо насърчение да подобрим и осигурим конвергенция на стандартите. Имаше програма за това и тя вече приключва и с това приключва и двустранните ни отношение с американските ни колеги. Вместо това ще имаме многостранна съветническа група в която участват националните създа... органи по стандартите, регионалните органи, като например Европейската консултативна група за финансова отчетност. Тази група ще бъде известна като консултативен форум по счетоводни стандарти. И е, миналата седмица публикувахме своите намерения по отношение на този форум. Тя ще бъде консултативен орган към нашия борд за международни счетоводни стандарти, ще дава препоръки а, и ще анализира а, ситуацията. Консултирахме се миналата година и има три основни теми. Първо, след период от, на големи промени през последните години, повечето участници поискаха а, малко спокойствие, за да може всички да свикнат с новия режим на финансова отчетност. На второ място има широка подкрепа а, борда за международни счетоводни стандарти да се съсредоточи върху концептуалната основа на стандартите. Това означава, че ще използваме а, това време на затичие, затишие, за да преработим концептуалната си рамка и да изложим теоретичната основа на счетоводните стандарти. На трето място иска се от нас да се занимаем с някои от предизвикателствата, с които се сблъскват нововъвелите международните финансови е, счетоводни четоводни стандарти е, страни, особено бързо развиващите се економики и а, е, други е, региони и ще а, е, окажем необходимата помощ. Независимо от това, обаче, трябва да продължим и да приключим работата по настоящите проекти, именно финансови е, инструменти, лизинг е, и признаване на приходите. Това са все проекти по конвергенцията и още един четвърти проект е свързан с договорите за застраховане. И никога, никога не сме оставили качеството на страна за да можем да постигнем по-голяма конвергенция с Съединените щати. Съвсем И тъй като няма много време днес, няма да навляза в големи подробности но съм готов да отговоря на вашите въпроси. Все пак искам да ви информирам, че има вероятност към вас да се обърнат лобисти от ам, областта на лизинга, а, които искат да ам, смекчат стандартите, които се опитваме да наложим върху лизинга. Ам, там има много сериозен финансов компонент и по-настоящем тези договори не са включени в балансовия отчет на фирмите. Имайте предвид, че става дума за огромни суми 600 милиарда долара, повечето от тях а, е, не включени в балансовите отчети. Представете ли си? Е, тук и става дума за настояване от наша страна да се види е, да се видят тези суми. И така, разчитаме на вас, че ще е, се присъедините към нас в борбата да се хвърли повече светлина върху лизинга. Още едно предизвикателство ще има. Е, ще видят Съединените щати какво да правят с международните стандарти за финансова отчетност. Американският Американската комисия за ценни книжа и борси, от доста време работи с нас и е, е оцен... и, до... и е признала високото качество на нашите стандарти, защото е позволила на американски фирми да използват с нейните щати тези стандарти. В момента има 500 фирми, повечето от които са европейски, които правят това. Независимо от това, обаче, не е взето решение за използване на международните финансови е, отчетни стандарти е, в американските фирми. Решението е взето през 2011 година, но през юли същата година е обявено от е, Комисията по ценни книжа и борси, че решението влизането на решението в сила се отлага. Това беше голямо разочарование за нас. Надяваме се, че 2013 година ще донесе добри новини. Ще видим какво ще стане и след изборите там. има и призив на лидерите на Г-20 да се, се използват действително глобални стандарти. Също времено липсата на решение в Съединените щати не е причина да забавим работата си, въпреки предизвикателствата, които споменах, съм оптимист. През последната десетилетие използването на нашите стандарти по света е набрала критична маса и е, макар е, въвеждането му да може да се забави, то няма да се спре. Надявам се, че съвсем ясно изложих пред вас своите амбиции е да подобрим работата си като международен орган, отговарящ за стандартите и за това ще работим с европейските заинтересовани страни, включително с вас. За втори път съм тук в парламента, откакто съм член на борда от миналата година и съм, и ще се радвам да ви информирам и по-нататък за напредъка. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви много. На заседание на координаторите неодавна НП настояха, че искат да вземат думата винаги първи. Не виждам обаче някой да заявява такова желание в момента. Жан Пол? Да? Не? Имайте предвид, че съм ви направила това предложение. Вернер. Искам да започна в такъв случай. Благодаря. Благодаря на председателя на съвета. Е, видяхме миналата година, разбрахме от него миналата година е, колко е трудно да се направи прогрес в тази област. Банковата криза обаче показа, че стандартите на оценка на счетоводствата са много различни. Е, в зависимост от стандарта, е, отчета излиза на една и съща банка понякога различен. Има много е, странни примери и за тях бих искал да разбера кои са те, кои са тези примери, кои са най важните въпроси в банковата криза, които трябва да решим? Добър въпрос. Когато разглеждаме какви са балансите на фирмите преди кризата, ако разгледаме счетоводните отчети тогава, беше ясно, че повечето банки по света е, нямаха почти никакъв капитал. И там, където ай, имаха капитал, то беше по-скоро проява на добра воля. Сега вече ни е ясно, че тогава банките бяха недостатъчно капитализирани сега. Стандартите се промениха, но интересното е, че инвеститорите не забелязаха това на времето. Това беше първата изненада. Ясно беше също, че сегашните ни стандарти правят твърде лесно за банките да бавят признаването на загуби в балансите си. И а, е, те крият тези загуби за дълго време. Така се стига до един постоянен модел. Преминава се към модел на очакваните загуби. И а, е, трябваше да се признаят загубите на много по-ранен етап. А, Това са някои от нещата, които се разглеждат в момента при работа срещу, в справянето с кризата. Благодаря ви много. Благодаря ви, че ни предоставихте тази информация. Благодаря за работата, която вършите. Важно е да се възприемат еднакви счетоводни стандарти, за да може и регулаторната рамка да действа по един балансиран начин. От юни 2011 имаше срещи на ниво Г20, които настояваха да продължи работата. Искам да разбера, кои от въпросите все още остават нерешени. И имате ли определени срокове за решаването им, за да не се бавят непрекъснато нещата? Освен това, искам да разбера, ако искаме да има сближаване между органите, които се занимават с определението на стандартите, определението на стандартите, вие споменахте Международната консултативна група. Искам да разбера какъв е съставът е. Тук в Европейския парламент ние настояваме да има прозрачност и особено а, когато става дума за дейности, свързани с а, минното дело по света. но е необходимо да се постигне напредък и по счетоводните стандарти, отнасящи се за фирмите, работещи в този бранш. Благодаря ви за поставените въпроси. Имате право, че сближаването все още не е приключило така както искахме, по две причини. Първо, изключително трудно е да се постигне съгласие, когато имате два съвета, които определят стандартите – Международен съвет и Американски съвет. Базел 3 е, представите ли се, ако трябваше да се договаря от е, два отделни е, съвета, две отделни комисии. Никога нямаше да се постигне съгласие по него. Това е причината за забавенето. Също не помага и това, че САЩ не са приели решения за възприемането на международните стандарти за финансова отчетност. За Американския съвет ставаше все по-трудно да постигне съгласие с нас, тъй като не възприе тези стандарти нито миналата година, нито тази година. Модела за очакваните загуби, например, по този въпрос ние постигнахме сближаване, но през юли на настоящата година беше решено, че те искат да следват свой път, а не това, което беше договорено. Не зная дали това може да се случи в климат, ако имаше яснота дали американците ще се присъединят към стандартите в скоро време. Ние работим по въпросите на лизинга, също признаването на приходите, така че тук нещата вървят добре. За многостранната консултативна група. Най-напред ние искахме да се ограничим в до състав от 12 души защото това е съвет, който е технически по характер. Искаме там да се провеждат задълбочени технически дискусии. За това състава му не трябва да бъде твърде разширен. Така че 12 души изглежда добра цифра. Кои да бъдат членовете, предстои да се реши. Има различни регионални групи. Имаме азиатската група, с Австралия и Нова Зеландия. Имаме и ФРАК в Европа. Тя ще участват също в групата. Имаме група от латиноамерикански органи, които определят стандартите. Освен това ще поканим отделни органи за определене на стандартите, например е, органа от САЩ, от е, Япония, някоя отделна европейска страна може да бъде също член на определен етап. Е, и освен това, тези места ще се предлагат на ротационен принцип, така че всеки ще може. Председателското място ще се предлага на ротационен принцип, за да може всеки да заеме този пост на някакъв етап. Но точният състав ще бъде изяснен. Ние водим дискусии с заинтересованите страни по въпроса. Относно прозрачността, имате предвид, вероятно, от докладите за отделните страни, които обсъдихме предишния път, когато бях тук. Ние също сега определяйки новата си програма, разглеждаме дали в света има желание това да се прави. Но не се проявява особено желание а, за сега. Европейският съюз а, също предприе стъпки а, за регулиране на този въпрос. Може би това е подходящия път, който да се следва. В САЩ това се прави. Благодарение на Дод Франка, Европейския съюз също предприема действия, така че това може би е нивото, на което трябва да се работи. Благодаря, Улф. Благодаря. И от мое име искам да ви благодаря за това, че за втори път сте при нас и изразявате готовност за редовен диалог с нас. Две, два въпроса имам. Съгласен съм с вас, че не бива да постигаме съгласие и сближаване на всяка цена. Там, където не може да се откажем от нашите принципи, ясно е, че няма да има съгласие. Но ясно е също така, че без съглася, съглаш, съглашение и сближ, сближаване няма да постигнем успех. А, това ще доведе до факта, че някои фактори ще бъдат е, означавани като разходи, а пък е, в Америка ще бъдат е, обявявани като приспаднати отчисления тези разходи и това ще накърни конкуренцията. Моят въпрос е, има ли е, усилия, съществуват ли усилия да се преодолее тази си, ситуация? На второ място, това, което каза Антони, виждаме, че има големи финансови центрове, които, чийто брой ще се увеличи в бъдеще. Бомбай, Сан Пауло и така нататък има Дубай, например, има много заявки в това отношение, така че важно е там, където се опитваме да имаме международни стандарти, да ги, да ги прокараме. Имаме целите от Г20, но трябва да признаем, че целите са си цели, те обаче не се прилагат. Е, какво остава за такива групи като Г20 и работните групи и другите работни групи по счетоводни стандарти? Много неща трябва да се направят в, техни, в техните рамки. Thank you for this uh, question, Mr. Klins. Um... Благодаря, господин Клинц. Равнопоставеност и възприемане на стандартите в целия свят, това са важни въпроси. Що се отнася до равнопоставеността? Нашите финансови инструменти, нашите стандарти са доста близки. Трябва да се доближат още, но за сега са доста близки, така че нямаме сериозни проблеми. По-сериозният проблем е два проблема всъщност и съм разочарован, че постигнахме съгласие. Споменах за заглушаването. Освен това, трябва всички деривати да бъдат включвани в отчетите. Считаме, че инструментите, които Бафета нарича финансови оръжия за масово унищожение, не трябва да фигурират в балансите. Така е практиката в САЩ. Ние, въпреки че постигнахме съгласие да се включват в отчетите в последния момент американската страна решиха, че ще продължат да ги отчитат под линия. Аз считам, че нашето решение е най-доброто, че трябва да се отчита всичко. Финансовата криза а, показа достатъчно колко важно е да има пълна прозрачност, пълна отчетност ние хармонизирахме споразуменията за предоставяне на информация, така че инвеститорите могат да видят каква е ситуацията, да направят съпоставка между Deutsche Bank, JP Morgan. Разбира се, ще, ще да е много по-добре, ако имахме цяло сближени стандарти. Възприемането на стандартите в целия свят. Вие споменахте някои от страните, които могат да се превърнат в финансови центрове Сао Пауло е един от кандидатите в Латинска Америка. Бразилия всъщност изцяло е възприела международните стандарти. Аз се гладея с това тяхно решение. Сингапур също е важен финансов център. Те не са възприели цяло стандартите, но скоро ще ги направят това. Друга страна, която бързо се развива, може би няма да стане скоро финансов център, това е Индонезия. Тя скоро също ще възприеме изцяло стандартите. Китай скоро ще се превърне в финансов център. Те са много близки до стандартите, международните стандарти за финансова отчетност. Но бихме искали САЩ да бъдат включени, но това е решение, което може да се вземе единствено от САЩ и ние нямаме особено влияние. Но аз зная, че е абсолютно ясно, и американците го знаят, че единственият кандидат за истински глобален стандарт е именно международния стандарт за финансова отчетност. И е в интерес на САЩ те да участват изцяло в системата, тъй като биха искали да имат влияние върху това. Ако искат да имат такова влияние, трябва да участват. Разбира се, времето е много трудно в економически план, Трудно е да се иска от е, фирмите да променят системите, които прилагат. Е, може би ще има забавене, но в крайна сметка считам, че американците е, ще се присъединят. Това обаче е решение, което трябва да се вземе от тях. Саид има думата от групата на консерваторите и реформистите. Благодаря, че сте тук. Високо ценим тази прозрачност. Вернан Ланген постави въпрос, свързан с примери за подценяване или надценяване при отчитането. Един от колегите му в британския парламент, Стив Бейка, също повдигна този въпрос, свързан с Шотландската банка, която е надценена с повече от 25 милиарда лири. На второ място, мнозина твърдят, че опитите за сближаване между международните финансови стандарти и тези в САЩ водят до възприемането на неутралитет като водещ принцип. международните стандарти могат да се окажат в несъответствие с европейското законодателство. Вие как гледате на този въпрос? Как може да се избегне субективното отчитане и използване на стандартите? Разчита се на капиталови буфери, на регулиране за справяне с загубите, но защо не могат да се предвидят решения за справяне с очаквани загуби. Така фирмите няма да се излагат на толкова големи проблеми, свързани с капиталови загуби. Благодаря ви за този толкова важен въпрос, който поставихте. Аз съм мислил много по него. По-рано аз споменах, че ако инвеститорите, регулиращите органи бяха разгледали отчетите по-внимателно, нямаше да е трудно да установят, че банките имат сериозни а, проблеми. Аз имам примери от собствената ми страна. В Холандия, когато работех в органа за регулиране на ценните книжа и аз не може да повярвам как всичко се разпадна. Ние започнахме да разглеждаме какви са цифрите, така както са записани, преди да бъдат реализирани реформите, за които говорихме. И стане ясно, че RBS нямаха нужния капитал. Те имаха само goodwill, тъй като те извършваха много поглъщане на нови банки. Техният ми капитал беше почти цяло под формата на Goodwill. Те нямаха реален капитал. Капиталът, с който разполагаха, беше много слаб. Нещо, което може би е слабост в нашите стандарти, е, че твърде лесно да се поддържа в балансите а, този goodwill. При сегашните ни стандарти всеки би могъл да установи, че има сериозен проблем, но защо не стана това? Пруденциалните стандарти, съотношението от Базел позволяваха на банките да рискуват а, техните баланси от 100 или 1000 мъг... чрез а, претегляне на риска се свеждаше до 200 или 300. Капитал се превърна в 10 или 20%. И така ние стигнахме до тази ужасна криза. Стандартите, съотношенията на Базел се подобряват. Може да ме запитате дали това е достатъчно. Аз самия се питам дали това е достатъчно. Но поне нещо се прави. Ние подобряваме нашите стандарти. Искаме те да бъдат повече обърнати към бъдещето. Дали нашите стандарти трябва да казват на банките да имат провизии за не очаквани загуби. Това не може да го направим. Действително, има няколко страни, почти във всяка европейска страна, например Испания, Ирландия, ако вземем също и САЩ, ще видим, че загубите в системата бяха много по-големи отколкото се очакваше от когото и да било. Всъщност испанците имаха собствена система, така нареченото определени определене динамични провизии за бъдещи загуби това беше малко консервативно, не в съответствие с разходите, но испанските банки по този начин получиха допълнителен буфер. Този буфер обаче в последствие се оказа напълно недостатъчен, за да бъдат погълнати огромните загуби в системата. Ако банкерите сами не могат да предвидят неочакваните загуби, те ако можеха да ги предвидят, тези загуби нямаше да са неочаквани тогава тези, които определят стандартите, не могат да ги определят. Защо това означава? Да кажем на тези, които извършват счетоводството, дайте ни някаква цифра. Хората ще загубят доверие в стандартите ни. Това е въпрос, който трябва да се решава от пруденциалните регулатори. Те знаят каква е историята, те знаят как се повтарят кризите, каква е цикличността. Ако ние финансов, имаме финансов сектор, който има 2-3% капитал, това е да си търсим белята. Така че със сигурност няма да има достатъчно средства за покриване на загубите. Улф, по същия въпрос ли? Имаме още хора, които са записани. Не, съвсем мъничко нещо искам да кажа. Аудиторите а, и експерта, счетоводителите те ни установиха ли и не посочиха ли риска. Мисля, че те трябваше да са много по-активни в контактите си с регулаторите. Но честно казано, докато регулатора казва, че всичко е наред, те нямаха особен стимул да вдигнат червения байрак. Можете ли да споменете която и да е професия, която не би могла да се извлече полуки от сегашната финансова криза. Четоводителите, политиците са определено в тази група. Исках да запитам Нещо за дериватите. Вие казахте, че би било по-добре, ако те са описани в счетоводните отчети, но а, ние се споразумяхме те да бъдат описани в приложението. Сега, кое е крайното споразумение? Защото, а, както казва а, борсовия надзор в Штатите, след а, краха на Лиман, до 30% рисков капитал се вижда в, в счетоводните отчети, така че и щатите би трябвало да са заинтересувани от повече а, прозрачност. Или може ли да ни кажете какви са мотивите? Дали нещата се развиват прекалено бързо в щатите или просто а, не се осветлява достатъчно въпроса? Well, it, it is, uh, uh, first of all, uh, I don't foresee... Най-напред, не смятам, че ще има друго споразумение. Е, това са си стандартите и стандартите би трябвало да въжат за предвидимо бъдеще, за обозримо бъдеще. Е, дали нещата се променят бързо в щатите? Мисля, че повечето неща се влияят от американското законодателство. Е, там има изискване за леверидж, е, то е заложено в закон... Те са, тези изисквания са заложени в законодателството и на него се подчиняват всички правила за счетоводство. Е, съотношението на леварича леверича помага наистина на щатите за преодоляване на, на кризата защото това не, са, не е съотношение, сравнимо с съотношението от Базел. Федералният резерв не се опитва да повлияе на счетоводните стандарти, на счетоводството. И за това не може да се каже, че тази тенденция е нелегитимна, но нещата биха могли да се подобрят. Мисля, че като цяло е, международните счетоводни стандарти се стремят да постигнат по-високо качество и да постигнат по-добра сравнимост и консолидация на стандартите навсякъде, и в Европа, и в Штатите. Не, не сме много щастливи от състоянието на нещата в момента. ние се опитваме да описваме всичко, което е като разход в нашите отчети. председателят Филип има думата. Thank you. Голяма част от е, приходите е, се падат на лизинга, например. Вие говорихте за това и се оказва, че е, рисковете до голяма степен проистичат именно от лизинговите договори. По какъв начин могат да се означат пасивите в отчетите. Вие говорихте и за непредвидимите загуби. Така, това ме навежда на следната мисъл. Може би, може, да, може би системата става прекалено несигурна, нестабилна и, и ако се отчитат и ако се вписват тези е, непредвидими загуби, то тогава е, ние в крайна сметка ги очакваме и това става нещо като самоизпълняващо се е, предвиждане. И на трето място, нещо, което и вие казахте, говорихте за съвет за Базел и за отчитане държава по държава. Но Базел, съвета от Базел, Базеловия комитет е публичен орган, единствен по рода си, но тези, този вид органи, те предлагат правилата, те не ги правят. Вашият орган, казахте, че няма легитимността и отчетността да издава, да излиза с правила. И казахте, че международните счетоводни стандарти са общо благо. Но не се ли приватизира формата на тези стандарти, защото в крайна сметка докъде, за, за каква отчетност говорим, когато говорим за отчитане държава по държава. Това в моите очи е въпрос, с който трябва да се справят законодателите. Е, ние правим много неща, които хората не обичат, като например създаваме стандарти за лизинговите договори. Нашата организация наистина действа в името на публичния интерес и комисар Берние посещава, посети нашите офиси преди няколко месеца и беше дълбоко впечатлен от ангажираността на нашите колеги. Да, наистина ние наистина правим е, правила, но в крайна сметка как ще се прилагат те, зависи от държавите членки. Има само някои държави, които са заложили в законодателството, че тези правила ще се прилагат директно. Повечето правораздавания е, в Европейския съюз не предполагат такава практика. Аз съм много щастлив от факта, че Европейския съюз се ангажира за прилагането на нашите правила, колкото е, доколкото е възможно. Естествено, държавите членки имат право за малки промени, но в крайна сметка една държава може да реши дали да прилага или не даден стандарт, или по-точно нашите стандарти. Публичната отчетност. Тя се е повишила през последните години, особено след влизане в действие на попечителите, на мониторинговия съвет, надзорния съвет. И смятам, че това е една много добра тенденция. Като бивш политик аз смятам, че това е една много положителна тенденция. Отчитането на пазарите. Това е много важно, защото така се вижда повишаването на цените. Хората стават много нервни, когато се повишават цените. Това е ясно. Нашите финансови инструменти не разчитат на механизмите, които регулират междупазарните отношения, ние действаме по-консервативно, основаваме се на историческите разходи. Ние не защитаваме практиката, която е разпространена в щатите за пълни, пълно отчитане, счетоводно отчитане. Според нас това не е правилният път. Сега, според, по време на кризата, тези токсични инструменти, ипотеките, те са вписани в е, междупазарните счетоводни отчети. Пазарите по този начин можеха да бъдат предупредени и да реагират много бързо и да се освободят на много ранна фаза от тези токсични инструменти. Банко, банки, които, чието разходи много нараснаха, видяха видяха, че стоеността на тези инструменти не зависи от пазара и те трябваше да се премират в крайна сметка с огромни загуби. Така че може да е много полезно понякога да се следи пазара колкото се може по-отблизо. И наистина моят съвет е да се, следва, да се следи стоеността на, марк... на пазарните инструменти question on, oh, on yes, the potential yes, pockets, the pockets of uh, uh, hidden liabilities? Uh, uh, uh we, uh, uh, Скритите пасиви. Много неща трябва да направим в, тази, в това отношение. Например, пенсиите се описваха като задбала, в задбалансовия отчет, но много фондове, пенсионни фондове в момента са в трудности, тъй като компаниите трябва да покажат, своя, е, да покажат истинското състояние на своя отчет. Това е важно за инвеститорите, но което е по-важно е когато ние въвеждаме пенсиите в балансови отчет. Много компании за първи път разбират колко, какъв е проблема при според нашите стандарти трябва пасивите да са описани ясно. Ето тук е проблема и ние започваме да, го трети, да се справяме с него. Сега лизинговите договори, това е нещо важно. На, така си. Ние нямаме инструмент, подходящ инструмент, мислим за такъв в бъдеще. Споменах, че аз не съм голям застъп, застъпник за goodwill, за а, имиджа на компанията, която е част от а, формулир... която влиза в формулирането на активите на компанията. Председателката. Нека приключим с този тур. Свен има думата. Благодаря за вашето посещение днес. Имам следния въпрос. Той засяга вашата вътрешна дейност. До момента кръга на попечителите бе обновен. Това доведе критика. Нещата малко се промениха и вие говорихте за новия мониторингов съвет – той отскоро започна работа, но според мен тук има определен дефицит на демокрация. Моят въпрос е обаче, какво е влиянието на този мони, мон, мониторингов порт, какви са неговите решения и как, каква е прозрачността по отношение на тези решения, как, къде се публикуват те? Специално въпросът ми е за мониторинговия борт. First of all, I would like to say that even after a long... Нека първо да кажа, че след е, дълга кариера в областта на политиката и в регулаторни органи, за първи път работя в толкова прозрачна среда. Всичко, което правим, е публично. Забранено ни е да организираме закрити срещи на членове на борда за технически въпроси за да може да се предотврати предварителната подготовка на публичните ни заседания. Всичко се предава по интернет, може да се проследи, да се чуе, да се види. Също времено има и много подробни е, стандарти за процедурите. Когато създадем един стандарт, е, първо изготвяме документ, описваме го, 120 дена има срок е, за коментари. След това този стандарт отново има един дълъг период, а, след като се изготви, за да бъде обсъден. А, има и отрицателна страна на нещата, а именно, че отнема доста време, за да се изготви стандарта. Аз си мислех, че работата в политиката е доста бавна, защото отнема три години, за да се приеме един закон. Оказва, че при стандартите е още по-бавно, но процедурата ни е изключително прецизна и изключително строга. Вярно е, че надзорниците вече се назначават от мониторинговия съвет и, този, и отново това означава още по-голяма публичност. Много от нашите заседания се проследяват от мониторинговия съвет. Вече ви казах, че също така искаме да увеличим своята отчетност чрез новия форум по счетоводни стандарти. Ние знаем, че в крайна сметка именно Европейската комисия и вие ще трябва да приемете нашите стандарти, да ги одобрите. Затова за нас е от много голям интерес да вземем предвид позицията на Европа. Е, и знаем, че трябва да ви чуем много внимателно. По отношение на консултативната група по европейски финансови отчетни стандарти. Тази група е внимателно изслушвана, но не винаги приемаме всичко, което тя предлага. Също времено знаем, че ако искаме да си свършим добре работата, трябва много внимателно да изслушаме всички. И така, нашата отчетност е много голяма. Комисията от Базел, например, може да е публична, но не се среща публично. Няма прозрачност на срещите й. И много от решенията, които се вземат там, всъщност, може би не е подходящо да коментирам а, работата на други колеги. Ценя високо работата на колегите в комисията от Базел. А просто а, по отношение на прозрачността знаем, че там нещата са по-различни. Господин Гигелт, къде се документират решенията на мониторинговия съвет и как мога да намеря информация, кои решения са били взети и кой как е допринесъл за тях? На края на всяко заседание на мониторинговия съвет има а, публично изявление, а също времено и заседанието може да се гледа по интернет. Налага ли ви се да тръгнете? Да, в един момент ще ми се наложи. Добре, не веднага, значи нека да ви задържим още малко за, да, за заложник, защото има още няколко колеги, които искат отново да зададат свои въпроси. Аз също се включих в списъка с търпение и слушах нещата до сега, но знаете, че и по-рано сме говорили а, по тези теми. А, а, любимата ми тема е пътуване във времето на паричните потоци. Тоест, всякакви е, чудновати финансови инструменти и вие е, се опитвате да направите всичко възможно, за да се справим с тези финансови инструменти. Има разлики е, с стандартите, които се прилагат в Съединените щати, но мисля, че проблемите са повече там. При всички положения, когато се включва информация в балансовия отчет, тя отговаря на конкретния момент във времето. И когато загубите надхвърлят очакванията, по-рано имахме един проблем, а именно признав... забавяне на, на признаването на този факт. успели ли сте да се справите с тази а, с това бяло петно. Оттам нататък, а, когато става дума за неутралността на регламентирането, можете ли да коментирате по този въпрос и накрая какво мислите за регулаторното хеджиране? Това е тема, която често обсъждаме във връзка с капиталовите изисквания. И тук има една малка вратичка. Една банка емитира ценна книга, има тази ценна книга, държи 20% срещу нея – Първите 10% ги държи, прави слаб за кредитно неизпълнение за следващите 10 и ОП вече държи 10% срещу нея, а не 20%. Обаче слопът така или иначе няма да се изпълни, защото е прехвърлен в друга сметка, за да не се загубят възможностите за бъдещи за бъдеща търговия. И по този начин се закупува слов за кредит на, на изпълнение, който се закупува безоснователно. Единствената причина е да се намали с 10% разпределението на капитала. А, и така, а, от гледна точка на счетоводството, доколко смятате това за валидна практика? А, нека първо да а, разгледаме нещата от начало. Ние създаваме счетоводни стандарти. Не сме регулатори. Целта на счетоводните стандарти не е да се създадат правила за банките и фирмите за това как трябва да управляват работата си. По-скоро целта ни е да могат те ясно да видят какво се е случило в миналото. Както вече казахте е, е, вие, е, е, е колега, счетоводството е повече изкуство, отколкото наука. Това не е чисто математическо упражнение. Радвам се, че е, повдигнахте въпроса за за разумното приложение на стандартите. Е, да, може да се говори за неутралност, но а, не не е лесно да се избегнат някои кои, начини на действия, които първоначално са изглеждали лесни а, и кон, дори консервативни. А, на следващия ден се оказват съвсем различни. Да кажем, когато има скрити резерви скритите резерви а, изглежда чу, а, много консервативно решение. Но всъщност, а, ако започне фирмата да губи, тогава почва да се разкриват тези скрити резерви и какво става? Инвеститорите не виждат, че фирмата се справя зле, защото а, виждат една равна линия, понеже резервите балансират загубите и а, така се губи прозрачността. Това влияе на активите на банките и на другите фирми, но не означава, че в е, стандартите си не прилагаме предпазливост. Много добре знаем, че счетоводството съвсем не е точна наука и че много често е твърде трудно да се оцени стойността на нещо. И за това Е, трябва да се има предвид, че често пазарите не са ликвидни. Е, и когато става дума за fair value accounting, т.е. за справедливата стойност или преценката на пазарната стойност, market to market accounting, тези неликвидни пазари създават проблеми, трябва да се има предвид риска, трябва да се има предвид спреда, за да може всички инвеститори да е, могат да проследят риска. И така, има много примери, включително модела на очакваните загуби, по който се работи в момента. И наистина се опитваме да направим всичко възможно, счетоводството да не създава прекалено розова картина на, за състоянието на съответното дружество. И за това въпросът, въпроса, който ви повдигнахте, е, бе повдигнат и в парламента, в а, Великобритания и в писмен вид британското правителство отговори, че а, е, концепцията на а, е, разумното предпазливо поведение продължава да съществува в международните стандарти за финансова отчетност. Наскоро дадох една, е, е, изнесах една реч на тази тема и дадох седем примера а, за това как точно принципа на разумността влиза в а, стандартите за финансова отчетност. Добре, по отношение на пътуването във времето. Какво точно имате предвид с пътуване във времето? As I said before, I, I, I, I feel, for example, there are now most по-настоящем повечето банки търгуват под номинала и много от тях работят с Goodwill. И се чуди дали нашите стандарти са достатъчно строги, че да правят възможно банки, които са в толкова тежко положение, все още да могат да показват Goodwill в своите банансови отчети. А, това, този отговор е доста неясен, давам си сметка. Но, по отношение на този въпрос имам притесне. Добре, в такъв случай Goodwill може би трябва да се прави чрез сливане, автоматично да е записано. Така се работиш в миналото, казва господин Хакерфорст. Променихме нещата. 20 години работихме по-различно. Не съм сигурен, че трябва да се върнем назад. Но да кажем, ако имате една сделка и очаквате синергия и по тази причина плащате повече за фирмата над номинала, тогава би било много логично постепенно да се разпишат тези синергии през последващите 7 години. Но не съм много сигурен, че това винаги се случва достатъчно бързо, с адекватна скорост. И, имаше друг коментар. Е, благодаря много по отношение на сделките и синергията. Когато бях лектор, едно от нещата, които преподавахме на студентите си, беше, че всички фирми ще кажат, че е, всички фирми, които твърдят, че причината за сливането им е да се постигнат синергии, е, би трябвало да не се сливат, защото това не е а, добро обяснение. Сега по отношение на интерпретацията на понятието точно и коректно а, в четвърта и седмата директива. А, мисля, че международните е, стандарти за финансова отчетност не отговарят на изискванията на четвърта и седмата директива, т.е. Не, не съответстват на европейското право. Може би, втория въпрос, който имам, различията между очаквани и неочаквани и загуби е твърде неясна, но когато се включи нещо такова в балансови отчет, е съвсем ясно какви са пасивите и става ясно за какво ще е отговорно дружеството, ако удари кризата. Опасявам се, че вашият модел на очакваните загуби няма да може да се справи с това. А, по първия въпрос не мога да отговоря в момента. А, може ли да ми го изпратите в писмен вид? Добре. Втори въпрос, добър въпрос. Да, действително с американските си колеги имаме някои различия. Те не искат да се премине към система, при която при създаването на заем се е, уточняват очакваните загуби по този заем е, и се записват незабавно. Това звучи е, консервативно, звучи изключително разумно и предпазливо. Но имаме някои проблеми. Първо, номиналната стойност на заема може да е много под пазарната стойност. Т.е. не се показва реално пазарната стойност. Това само по себе си не е добре. После, помислете си страничните последици, какви могат да бъдат. Какви са, кои са заемите, при които са най-високи очакваните загуби? Ами, това са заемите към малки и средни предприятия. Това са заеми, при които банките искат по-висок спред, за да се компенсира риска, който поемат при е, отпускането на заем към такава фирма. Ако банките трябва да е, бъдат принудени да поемат цялата отговорност за този риск още на първия ден на даването на заема, а, е очевидно какво ще стане. Тези а, заеми повече няма да се отпускат. И ако малките и средни предприятия не получават финансиране, те съвсем няма да се справят по-добре. Така че, може да се окаже, че има много тежки последици, които не бихме искали да до които не бихме искали да се стигне. Същевременно, по отношение на признаването на допълнителната лихва по високо рискови заемни, е важно тя да не се записва като печалба в момента, в който заемът все още е добър. И след това в минутата, в която има очаквани е, загуби, е, да се отбележи, че има такива очаквани загуби. И така, когато е, е, кредитът се погасява нормално, печалбите по този заем не трябва да показват една по-розова картина за маржа на риска, а напротив трябва да намалява този марш. Всеки път, когато направим проблеми, е промени в стандартите, банките казват, това е невъзможно да бъде въведено оперативно и че ако не могат да го въведат, значи няма економически смисъл от това. Но така е, това е начинът по който работи е, банковия сектор. Трябва лека по лека да трупаме опит, за да подобряваме нещата. Казахте, че не сте съгласни с всички решения на комисията от Базел. Има обаче едно, едно решение, което бе взето в е, кризата, а именно, че бъдеще държавни дългове, независимо от коя държава, трябва да бъдат оценявани с рисков фактор 0. Смятате ли, че това е разумно? Не, това не може да се промени много бързо, но може би в рамките на 10 години. Смятате ли обаче, че държавните дългове трябва да, да имат тази привили, този привилегирован статус, въпреки че не всички държави и членки се намират в еднакво добро положение. Това беше риторичен въпрос. Аз не съм проденциален регулатор. Мисля, че комисията от Базъл се справя отлично. А и също времено това е, е нейната слабост, която ви изложихте. Погледнете Ирландия, например. Ирландия преди кризата имаше 20% държавен дълг. 20% от брутния вътрешен продукт, най- най-низкият. в Европа след това имаха тройно А, след това дойде кризата и заема стана 100%, над 100% от брутния вътрешен продукт в рамките само на две години. Какво ни показва това? Просто няма сигурни активи. Вече няма сигурни активи. В интерес на истината, 100% сигурни активи. В интерес на истината, такива 100% сигурни активи не са съществували. Дори страни като Германия и моята страна Холандия, които на, изглеждат в сравнително добра форма, да, дори и те страдат от тази криза. Просто няма държавни облигации, които да са процента и въобще нулевия риск по никакъв начин не отразява економическата действителност. Иска ли някой друг да се изкаже? Благодаря много. Благодаря, че останахте извън времето, което бяхте предвидели за нас и се надяваме скоро отново да се видим с вас. Благодаря много, благодаря за тази оживена дискусия, беше изключително полезна. Благодаря. Thank you. Um, I'm now uh, consulting as to what's happening next on the agenda. Може би ще направим кратка пауза, преди да продължим по дневния ред. Right, so the next item is not going to happen until uh, 5.30, which is the competition report. Доклада за конкуренцията. Господин Столоян, неговия доклад няма да се разгледа сега, тъй като той не е в залата. Бих искал да продължим с доклада по конкуренцията но Гуна Хокмарк не е тук, Софи Интвелт не е тук. Опитвахме се да се свържем с тях, но за съжаление това не можа да стане. Well, anyway, uh, I, I'm sorry I have to... Съжалявам, че трябва да прекъснем и да продължим в 5.30. Разполагаме с около един час пауза, след което ще разгледаме доклада за конкуренцията. answer your question. Okay. If we're, ready, we're recommencing. Продължаваме с точка 6 от дневния ред, посветена на годишния доклад относно политиката на конкуренция на Европейския съюз. И веднага бих дал думата на Антолин след като свърши оживения разговор на испански язик. Антолин, имате думата. Eh, <clears throat> Благодаря ви много. Трябва да обсъдим измененията към годишния доклад за политиката за конкуренция на Европейския съюз. На този етап ще бъда много кратък. Аз трябва да реагирам на различните изменения, които бяха представени от колегите, но това, което мога да кажа е, че структурата на доклада включва 24 точки от преембюла, 24 параграфа. Те ви бяха представени. Получих 107 предложения за изменения от колегите. Господин Гарига направи няколко предложения, едно от което се отнася до държавната помощ и че държавната помощ, която не е платена законно, трябва да бъде последвана от разследване. Трябва да се изисква отчетоводяването да се търси решение, да се види какви са разходите и ползите. Мисля, че това е добър подход към политиката на конкуренция. Има и друго изменение, което се отнася до дела към държавите членки, свързани с финансите. Мерките, които се прилагат прилагат, за да се възстанови законността. Не зная дали в такива случаи може да се говори за държавни помощи, когато се възстановява законността. Това означава, че се връщате към първоначалното положение екс-анте. Тоест става връщане към първоначалната ситуация. Аз не съм направил други изменения. Искам да се запази структурата на доклада, тъй като това е в съответствие с предложението на Европейската комисия. Разбира се, аз съм на ваше разположение и ще отговоря на коментарите от колегите, както и да благодаря на колегите за представените изменения. Въпреки, че бройката на тези изменения е висока, все пак не са прекалено много. Благодаря много. Гунер, благодаря. Благодаря на докладчика за това представене. Трябва да следим три основни неща, по мое мнение. Много от нещата бяха подчертани в доклада и в измененията. Какъв е ефекта върху економиката от лоялната конкуренция. Беше подчертан хранителния отрасъл, където е изключително важно да има повече конкуренция по очевидни причини. Разбира се, същото се отнася и за други сектори на економиката. Ето защо е важно да следваме това, което предлага докладчика в различни области. И това ме довежда до вторият въпрос, който искам да засегна. Изключително важно е да има повече отваряне за конкуренция в държавите членки, аз направих някои предложения за изменения, свързани с услугите от общ интерес. Знаем, че те имат особено голямо значение за живота на домакинствата, на гражданите. Много от ежедневните услуги, които ползваме, се са важни и трябва да, да се подкрепят доставчиците на тези услуги. колкото по-важна е услугата, толкова по-важно е тази услуга да бъде достъпна за гражданите, те да имат право на избор. Средствата на дънакоплаците трябва да се използват най-напред, за да се улесни живота на гражданите. Бих се радвала, ако можем да продължим дискусията по въпроса в нашата комисия. И на трето място въпроса свързан с законността. Трябва да гарантираме, че всички държавни помощи трябва да съответстват на предвиденото в законите. Но най-важното е, е не да се опитваме да улесняваме бюрокрацията по този начин. Трябва да имаме ясни критерии за това къде може да се прилага държавна помощ, а не да се улеснява осигуряването на такава помощ, а по-скоро трябва да се направи така, че тази помощ да не засяга конкуренцията. Не трябва да възпират нови фирми, които да участват в конкуренцията. Когато има държавна помощ, трябва да имаме предвид как тя може да донесе добавена стойност за повишаване на конкуренцията, а не за възпирането на навлизането на нови субекти. Благодаря. Софи не е тук. Филип също вече не е в залата. Благодаря, госпожа председател. Аз се запознах измененията и харесах някои от тях. Искам да подчертая няколко от измененията, които представих и да ви обясня защо ги намираме за важни. Искам да наблегна на параграф 3 за успешното прилагане на режима за извънредни държавни помощи. Многократно съм подчертавал това и ще го повторя а, отново, че това са мерки от а, временен характер. И това е подчертано в няколко доклада на парламента, но ситуацията не се е променила. променила. Разбира се, аз признавам дейността, която се осъществява от комисията в тази област в момента, но те трябва да продължат да работят по-бързо. Основната цел на политиката на конкуренция е да примахне пречките пред свободното движение на стоки, услуги, капитал, и хора. Политиката на конкуренция трябва да бъде неутрален инструмент. Аз съм против това да се включват цели на политиката, които не са свързани с конкурентоспособността, а имат други мотиви. И в тази връзка искам да спомена услугите от обща интерес. Аз не съм съгласен с това да се освободят някои от тези услуги без никакъв прак, дори определенето на такъв минимален прак за, ще бъде твърде проблематичен за някои доставчици на услугите. Трябва да се наблегне на качеството на услугите и да се направи така, че да не се плаща твърде висока цена за тях от гражданите. Комисията трябва да се придържа към основната си роля и да не се бърка в политиката на конкуренция. Като парламент ние трябва да работим в максимална степен за изпълнението на политиката за конкуренция. Йорген има думата. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че по принцип не съм против конкуренцията, но съм скептичен. Съгласен съм с това, което каза господин Хакмарк. Естествено, необходима е конкуренцията, за да не, няма монополизъм. До тук добре, но е, искам да кажа, че гражданите, е, живота на гражданите само се е подобрил чрез конкуренцията. Но по-важно е, може би, е, да кажем и следното. По-важно е, е живота на гражданите да стане по-опростен и по-добър, отколкото живота на производителите. Но и двата, двете стойности са важни, така че трябва да има един добър баланс тук. Аз не съм винаги сигурен, че в Германия нещата функционират много добре, особено, що се отнася до конкуренцията в публичния сектор. Мисля, че тук имат голямо накърняване, че много случаи на накърняване на, на, на конкуренцията. А особено, когато придвижим поглед към селското стопанство. Там нямаме гарантирана конкуренция. Нека сме предвизливи тук, предпазливи тук, нека сме разумни, нека има баланс между конкуренция от едната страна и от друга страна а, сигурността на продоволствения сектор, сигурността на доставките. На някои места мисля, че докладът на комисията се съсредоточава прекалено много върху а, конкуренцията. Има изследвания, които сочат, че сътрудничеството е много мотивиращо и то не бива да пада жертва на конкуренцията. Нека имаме е, продуктивни е, структури, които да опосредстват конкуренцията, но не бива да накърняваме и сътрудничеството между предприятията. Този баланс е съществен за нашата работа. Баланса между конкуренцията и сътрудничеството. Ние сме предложили някои изменения за политиката на конкуренцията. А сега в, за финансовите аспекти. Направили сме някои препратки защото когато говорим за конкуренция, трябва да имаме е, предвид и финансовите пазари. На трето място, продоволствения сектор. Спекулациите с храни не са отразени тук. Не са отразени като проблем а, с много нестабилните цени на хранителните продукти. В едно изменение говорим за намаляване на цените вследствие на конкуренцията, които намаления на цените обаче имат негативни въздействия. Трябва да не се изоставя от поглед качеството на продуктите, защото именно качеството страда, когато се намаляват цените вследствие на конкуренцията. И тук, според мен, трябва да е осигурен балансът. Това в доклада не се подчертава достатъчно ясно. Ориентацията към пазара на селските стопани, на селското стопанство по принцип – мисля, че това не бива да въжи като, един, е, като единствен принцип. В Европейския съюз се говореше много дълго време за продоволствената сигурност. Все още беше жив спомена за гладовете в, Европе, в Европа. Европейския съюз искаше да даде ясен отговор, ясен сигнал за това, че няма да има глад, но тази ориентация към пазара не бива да е единствения принцип на действие на селското стопанство. Отново искам да обобщя. Аз не съм против конкуренцията, но според мен доклада прекалено много се съсредоточава върху нейното поощряване. Според мен трябва да се вземат и други аспекти предвид. Thank you very much. Eva. Thank you, Madam Chair. Благодаря, Иво. Благодаря. Около 6 часа е вече, а тук е много пусто. Ще се спра на две неща, които намирам за важни. За мен те са много чувствителни предвид кризата, предвид на разискванията, които се водят, предвид на високите темпове на безработицата. На първо място искам да кажа, че конкуренцията не работи тогава, когато има бюрокрация. Дерекен и Гюнер Хокмак споменаха същото. Трябва да имаме някои а, текстове, свързани с ограничаването на бюрокрацията за да може да се стимулира конкуренцията. На второ място, нещо, което беше казано и от а, а, Гунар, че държавната помощ не може да унищожава конкуренцията. Това е важно. Аз разбирам какво имате предвид. Държавната помощ не може да се субсидира по начин, ако, така че да навреди на добрата конкуренция, за която говорих преди малко. Конкуренцията води, трябва да води и до по-ниска безработица. Това са въпроси, които искам да бъдат отразени по някакъв начин в доклада, който бихме могли по този начин да подкрепим. Благодаря. Има ли други желаящи да направят коментари? Мисля, че всички, освен мен, се изказаха. Давам думата на Антолин отново. He doesn't want to speak, Antolin. <laughs> Но той не иска думата. Eh, Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на авторите на измененията, които се изказаха, на колегите, които участваха в днешното разискване. Благодаря им за конструктивния подход. Мисля, че вашият принос е ценен и ще бъде взет предвид. Що се отнася до направените изменения, тези 107, ние ще обсъдим някои от тях. Надявам се, че ще постигнем съгласие. Има изменения, които дават положителен принос. Знаете обаче, че докладчикът е ограничен, що се отнася до броя знаци, който трябва да се съдържа в доклада. Относно казаното за кризата, разбира се, тук трябва да разглеждаме каква е помощта за финансовия сектор. И тук споделям казаното до господин Пекинг, че това е извънредна мярка, която трябва да е временна, да бъде пропорционална. Това трябва да бъде нашия подход. Когато говорим за държавната помощ, бяха споменати тук е, банките, които се нуждаят от нея. Е, има някои изменения, които искат е, да се заличи позоваването на банките, да се говори за планове за преструктуриране от тези субекти, ако получават държавна помощ. Трябва да сме внимателни относно банките. Ние искаме те да имат по-изгодна позиция от онези, които не са търсили държавна помощ. Необходимо е малко да се прецизират нещата, за да бъдат равнопоставени различните субекти. Срещата на върха през юни ни даде добри насоки и ние можем да ги вземем предвид. Други аспекти, казаното от Гюнер Хокмарк, е, неговите коментари бяха много конструктивни. Относно услугите от общ интерес. Тук имаме различни мнения. Някои казват, е, че услугите от общ економически интерес е, трябва да бъдат изключени от правилата за конкуренция. Има други предложения, които предлагат да се удължи списъка от субектите, които се ползват от такива облегчения. Трябва да бъдем разумни. Не бива обаче да се стига до увеличаване на разходите и неефикасност. Ние искаме да се поставят на неравноправна основа различните услуги от общ економически интерес. Необходимо е да има прозрачност по отношение на конкуренцията. Мисля, че имаме една линия, която бихме могли да подкрепим, по която бихме могли да работим. Има редица други предложения, свързани с здравеопазването, с фармацевтичните продукти, с застраховането. Всички тези въпроси бяха добре е възприяти от колегите, по мое мнение. Има други аспекти, които са свързани с колективната защита. Всички политически групи засегнаха въпроса. Тези въпроси се обсъждат от доста време. На сегашния етап това, което според мен липсва, е законодателна инициатива по въпроса. Би било подходящо да постигнем някакво съгласие Друг важен аспект е ролята на конкуренцията за реалната економика. Отново се позвавам на коментарите на Гюнер, господин Епинг, всъщност всички, които се изказаха, споменаха този въпрос. Ясно е, че политиката на конкуренция цели да се укрепи единия пазар, свободното движение на хора, услуги, стоки. Това е ролята на конкуренцията, но освен това трябва да подчертаем ролята на политиката на конкуренция за засилване на конкуренцията в Европейския съюз и как това може да допринесе, допринесе за целите на стратегия 2020 относно растеж, заетост и прочие. Трябва да използваме наличните правила, за да защитим публичните финанси, да имаме едни стабилни публични финанси. Сега има доста напрежение в този сектор. Ето защо ние искахме да предвидим повече строгост по отношение на тези политики. В крайна сметка става дума за парите на дънакоплаците. Бих искал да споделя тези мнения с вас и Гледам положително на вашите коментари по въпроса. Надявам се, че ще постигнем съгласие. Относно общата сълскостопанска политика, ОСП, считам, че не трябва да се ограничава само до конкуренцията между различните субекти. Тази политика има различни цели присъщи за тази политика. В доклада, което, това, което се опитваме да правим, е да подчертаем, че има някои напрежения на пазара, има изкривяване на пазара и те трябва да бъдат коригирани. Трябва да имаме а, подходяща политика на конкуренция. Общата сълскостопанска политика трябва да е отворена за конкуренция, тъй като това е а, от полза и за потребителите. Разбира се, това трябва да става без да се застрашават другите цели, които се поставя общата костопанска политика. Трябва да се опитаме да намерим линия, която всички бихме подкрепили. Господин Саламанка, Европейската Централна банка и нейната роля. Аз не считам, че това е свързано с държавните помощи ликвидността на пазара и прочие за всички оператори. Независимостта на Европейската Централна банка трябва да се запази, що се отнася до системните въпроси и субектите, които са твърде големи, за да се позволи техния фалит, тук трябва да сме много предпазливи, които трябва да се разгледат много внимателно конкуренцията трябва да е поставена на равна нога в Европа и можем да го подчертаем в доклада, ако желаете. Някои от колегите споменаха доклада Ли Канен. Той също е важен принос към общия дебат по въпроса. Бихме могли да го споменем, без да отваряме дебат, който се води на друго място на този етап. Има и други изменения, свързани с държавната помощ. Ние работим в рамките на специална работна група и в тази работна група беше предложено да се направи резолюция за модернизирането на държавната помощ и това да стане скоро. Осъществяват се преговори. И също времено с а, това трябва да работим и по резолюцията. И така, като заключение, уважаеми колеги, искам да кажа, че а, пред нас а, стоят множество изменения, по мое мнение, много от тях а, могат а, да бъдат разгледани, да бъде постигнат компромис по тях и заедно да можем да постигнем една предложения за една по-балансирана политика на конкуренция, тъй като това е важно за Европейския съюз. Ние искаме устойчив, интелигентен растеж, приобщаващ растеж за Европейския съюз и конкуренцията има да играе важна роля в това отношение. Благодаря. Гуйнер даде знак, че иска да се изкаже също Софи. Не искам да продължавам излишно дебата, дебата но е, искам да кажа нещо за компромисите, които засегна докладчиката. Когато говорим за економически интереси, е, за услуги от общ интерес, обществен интерес, мисля, че гражданите зависят много от тях. И те трябва да имат най-добрите възможности, защото в крайна сметка гражданите зависят от тези услуги. Аз мога да намеря няколко причини за това, защото гражданите да нямат възможност за избор да избират най-доброто качество. Това, което казва докладчика е правилно. Въпроса за равнопоставеността е съществен. Производителите да получат субсидиите. Добре, това е така, но в крайна сметка това трябва да бъде направено в името на гражданите. На това те да получат най-добрите услуги. Така че трябва да има една равнопоставеност, която ще посредства динамика в конкуренцията. Паралела, който видяхме с сектора на телекомуникационните услуги е тук е, много значещ. Не сме против конкуренцията, но преди време от много хора от е, различни политически цветове успяха да извлекат големи ползи от тези услуги. И мисля, че това, което казва докладчикът е много добре, а именно да се осигури един общ знаменател, един общ компромис за поощряване на равнопоставеността. Антони. Благодаря за това уточнение. Що се отнася до услугите от обществен интерес, има една дефиниция в област, в договора за Европейския съюз, тези услуги се определят като част от обществената отговорност. Те не се предоставят от държавата и те не бива да са прекалено финансирани, не бива да имат много високи цени, когато биват субсидирани. Но тук става дума и за субсидиарността. Това, което може да направим, е да осигурим висока степен на ефективност и да направим всичко възможно за това гражданите да имат достъп до тези услуги и възможност за избор. Както каза господин Хакмарк, е, трябва да бъде постигнат баланс тук и ще се опитам да формулирам компромис, който да отрази всички изменения по тази точка. Председателката. Нямаме дата за гласуване в комисията, може да е през януари, но зависи от вас. Зависи от това какво искате да направите с доклада по собствена инициатива и с е, това кога искате да направите заседанието на координаторите. Аз ще предложа на председателския съвет тези доклади да не влизат в общата квота. Надявам се така да облегча вашата работа. Така че ще изчакаме предложението на Антолин, компромисите на Антолин и тогава ще решим кога да гласуваме. Мисля, че това беше, с това изчерпахме дневния ред. Съкривам заседанието. Благодаря.